Утре в 12 часа ще гласуваме по този доклад, а сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на е, заместник е, председателя на комисията. Защо? Пан министър Ласкевичус, министър спав заграничних. Е, е, Външният министр на Литва, господин Лескевичиус, ще представи и позицията на комисията, и позицията на съвета. Става дума за позиция по темата износ на оръжие. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за тази възможност да размени мнения за изпълнението от страна на държавите членки на мерките заложени в прегледа. Общата ни позиция е един от най-категоричните ни инструменти за контрол на оръжейният износ. Началото беше поставено в кодекса за поведение на Европейския съюз и общата външна политика и политика за сигурност. Основната цел е оръженията износ на държавите членки да бъде по-отговорен. Този износ трябва да, бъде, трябва да подлежи на контрол. Този документ се прилага и от, и от съседни страни. Според общата позиция, държавите членки трябва да направят оценка на уражения си износ спрямо редица от параметри. Сред тях е доколко тези оръжия могат да се използват за цели, свързани с нарушението правата на човека. Заедно с това, общата позиция предвижда всяка заявка за износ да се оценява индивидуално. Това означава, че въпроси, свързани с количеството, качеството на оръжията и обстоятелствата на износа следва да се вземат предвид. Това също така означава, че разрешение, че разрешението за износ, което се отказва на дадена страна, не означава, че тази страна трябва да бъде поставена под ембарго, под уражейно ембарго. Като създава поредица от общи критерии, общата позиция дава своя принос за постепенна хармонизация на националните уражени политики на държавите членки и, и предотвратяване на конфликта между тях. Всяка държава членка, преди да вземе решение, трябва да се допита до другите държави членки, особено ако им е било а, ако ми е било отказано разрешение. Работната група на съвета, която носи отговорност за изпълнението на позицията, даде своето становище. Общата позиция съдържа редица разпоредби, които следва да се отчитат, когато се оценява функционирането. Независимо от общата рамка, съответни е, същинските решения при всеки случай на износ трябва да се взимат на национално ниво от съответните органи. Съответно, оценката на риска може да доведе до различен резултат. Може да се каже, че общата позиция създава, поражда задължения държавата членка да осъществи оценка на риска. Този аспект трябва да се има предвид, когато се анализира задъл... когато се анализират задълженията, които трябва да спазят държавите членки. Държавите членки носят отговорност за своите решения за предоставяне на разрешение за износ. Европейския съюз публикува подробен годишен доклад. Той съдържа публични данни за износа на оръжие. Прозрачността е предпоставка за отговорността. Това е изключително важен инструмент, който дава възможност на парламентите да осъществяват контрол върху оръжения и износ сега няколко думи за процеса на преглед на общата позиция. Прегледът започна през 2012 година след обстоен анализ възоснова на подробен въпросник, на който отговор дадаха всички държави членки. Предварителният преглед беше прият през ноември 2012 година и той потвърди, че обща позиция е уместна, но се отбеляза, че има нужда от допълнителна работа. Съветът работи по няколко аспекта на изпълнението, в това число обменът на информация. Общата цел е да се повиши добавената стойност на обменената информация и да се улесни процеса за издаване на разрешение. Всички тези подобрения би трябвало да намерят място в ръководството за потребителите, където се съдържа тълкование, тълкование за общата позиция. Европейският парламент и на, ще бъде държан в течение. ще се провеждат и редовни слушания в Комисията по сигурност и отбрана. Общата позиция се прилага от редица три страни. Европейския съюз насърчава прилагането на позицията в трети страни чрез амбициозна програма в рамките на обща политика за сигурност и обща външна политика в съответствие с решение за пускане на милиони и половина. И накрая Европейският съюз насърчава контролът върху износа на оръжия на международно ниво. uh, a milestone in the global regulation of arms trade Договорът излага общи параметри и съдържа разпоредби за прозрачност. Търговията с оръжия може да стане по-прозрачна и да се намали до минимум страданието на всички граждани по света. Договорът трябва да бъде ратифициран от поне 50 държави членки. Държавите членки на Европейския съюз изразиха своето желание да ратифицира договора максимално бързо. Договорът обхваща области, които са част от правомощията на Европейския е, съюз, в това число и на парламента. Разчитаме на вашата подкрепа. Тя ще бъде необходима, за да е, се ратифицира договор и той да влезе в сила. Благодаря. Сега давам думата на господин Галер за две минути. Госпожо председател, скъпи колеги, Оръжията не са стока като всяка друга. Когато попаднат в погрешни ръце, могат да причинят много щети. И ако правителствата носят отговорност и подхождат отговорно, могат да спрат нежелано развитие. Могат също така и да допринесат за възстановяването на ред в някои държави. За това е много важно да имаме общи правила и изисквания към износа на оръжие и технология, свързана с военната промишленост. И очевидно европейската, европейските регламенти са толкова добри, че се възприемат и от трети държави. Европейската правна рамка е задължителна. Тук се спомена този наръчник, изработен от работната група по тази тема. Установяваме, че ние не сме включени като парламент в вземането на решение. Държавите членки носят отговорност за прилагането и за интерпретирането на документите в всеки един случай. Нашата роля обаче е да следим спазването на общата позиция в, от страна на правителствата. Съгласуваността на европейско ниво е част от правомощията на върховния представител на Съюза и ние като парламент бихме искали да получаваме информация за развитието. Парламентът и нашата политическа група подкрепя влизането в сила на договора. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Купа το ζήτημα της σωστής εφαρμογής. Благодаря ви. Става дума за правилното прилагане на практика на общата позиция във връзка с износа на оръжие. Тоест, трябва да решим докъде искаме да стигнем по отношение на нашата политика за защита на нашите ценности, на правата на хората. Неприятно е естествено, че заедно с либералите, на до голяма степен и социалистите, НП всъщност блокира доклада на госпожа Лезинг в Комисията по външна политика. Ние е, всъщност желаем, естествено, по едни определени критерии да се засили контрола върху износа на оръжие, защото не става дума за нещо невинно и безобидно. Необходима е прозрачност, необходимо е, е наистина да се забрани ефективно износът на е, оръжие и военни технологии, за диктаторски режими, защото те ги използват за нарушаване на правата на човека. Госпожо Копа, има синя карта, ще я приемете ли? Да. Имате думата. Господин Лизък. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо. Споменахте заседанието на Комисията по външно-политически въпроси. И когато гласувахме по проекта на доклада, имаше един въздържал се, нито един за, всички бяха против. Исках да направя това оточнение. Всички политически е, групи всъщност гласуваха против да, за съжаление, ние почти се бяхме споразумяли по този доклад на колежката Лезинки и вие в последния момент изтеглихте вашата подкрепа за доклада. Добре, нека в момента да не навлизаме в детайли. Става дума всъщност за е, нещо важно. Госпожа Николай, ние имаме нужда от по-добро изпълнение на общата позиция само по устойчив начин и така, че то да е в интерес и на индустрията и гражданите. Някои от предложенията са нереалистични. Ние трябва да имаме гаранции, че няма да продаваме оръжи на полувоенни формирования. Не бива обаче да унищожаваме оръжената промишленост, нито да приемаме радикален подход. Трябва да има добро сътрудничество по общата позиция и да дадем възможност на Европейската агенция за отбрана да разработва мерките Според мен, на... трябва да защитаваме да защитим своята оръжейна промишленост. Постигнатия компромис е стъпка напред и трябва да бъдем реалистични преди да поискаме а, повече ограничения. Благодаря, госпожо председател. Ситуацията е особена. Искам да ви напомня, че Европейския съюз има обща позиция по оръжейния е, износ. Това е политическо споразумение, в което се съдържат критериите за оръжейната промишленост. Ние имаме нужда от повече прозрачност и повече яснота в тази област. Две резолюции са готови да бъдат гласувани. Едната от тях е гласувана от зелените стилистите и обвинената левица. Целта е да се усъвършенства общата позиция по въпроси свързани с прозрачността, корупцията и приложението. Другата резолюция от АОД, либералите и консерваторите – смята, че общата позиция е достатъчно добра и не търси усъвършенствания. смятаме обаче, че тя е стъпка назад и противоречи на усилията на всички държави членки, които подписах общата позиция. Резолюцията на консерваторите е позорна а, спрямо правата на човека. Това е особено важно, като имаме предвид ситуацията в Близки изток и Африка, където оръжейният, където е, за където е предназначена голяма част от оръжейния износ. Заключението ми е, че Европейският парламент е, е идеологически разделен между онези, които са за правата на човек и онези, които защитават оръжената промишленост. Гласуването утре ще покаже кой на чия страна е. Господин Вашък има думата. Дами и господа, в връзка с тази тема искам да подчертая един особено проблем пред който са изправени не само чешките износители. Ние нямаме излаз на море. ние можем да използваме или самолети, или пристанищата на съседни държави, като Полша и Германия. Това обаче означава, че ние имаме нужда от допълнително одобрение. С други думи, ние не можем да приемем лицензите на страната по происход. Това е политически мотивирана стъпка и резултатът често е забавяне в, на процеса или от, направо казано отказ. Това означава, че разходите се увеличават и предприятията ни стават неконкурентно способни и страдат от огромни щети. Това е, е, става дума за индустрия с висока добавена стойност, в която работят десетки хиляди. Не е приемливо държави без излъз на море да бъдат отново жертва на дискриминация е, по силата на този режим. Ето защо призовавам всички инстанции да проверят дали действително имаме нужда от допълнително одобрение, дали това е съразмерно и дали съответства на член 36 от договора. Благодаря, госпожа Лесинг. В Мали бунтовници стрелят с немски оръжие. Германия изпраща немски войници в подкрепа на Мали. Катар продава немски автомати Г3 на малийските бунтовници. Това е ситуация, която едва ли може да бъде по-абсурдна. Знаем какво става, когато продаваме оръжие и технологии за наблюдение на тоталитарни държави. Знаем, че загиват хора всеки ден и за да предотвратим това, 2008 година европейските правителства се споразумяха и излязоха с обща позиция за контрол върху експорта на оръжие. Но той не действа и не бива да действа, защото оръжията са а, от економически интерес за въоръжената промишленост, нужни са и от стратегически интереси, както, например, а, канцлерът Меркел иска да снабди с оръжие Саудитска Арабия. И за това а, бяха отхвърлени моите предложения за повече обективност в ситуацията, които бяха подкрепени от гражданското общество, но а, също така и от християнски организации. Това казвам по адрес на всички онези, които застъпват християнския морал в този парламент и които подчертават, че Европейския съюз е мирна организация. А, всеки, който поддържа тези интереси, може да се застъпи да гласува за резолюцията на е, зелените и ГУЕ в нея са включени всички компромиси с другите политически партии и искам да отговоря на господин Лиза. Консервативното мнозинство така разводни моят доклад, че можахме само да гласуваме против, след което вие самите гласувате срещу този доклад. Може би можете да отговорите на този въпрос, господин Лизе. Може би можем да довършим този, този дебат в парламента. Благодаря. Сега дам думата на господин Салавракос. Благодаря, госпожо председател. Европейският съюз трябва да изиграе много важна роля в областта на контрола върху износа на оръжие, както в рамките на Европа, така и в международен план. През 2008 година ние приехме съответните документи, е, заедно с съвета и с комисията въведохме съответните критерии. Е, но е, предстои хармонизация на отделните правни актове. Ето, че събитията в Северна Африка ни поставят пред нови изпитания трябва да взимаме е, много трудни решения и винаги, според мен, трябва да се ръководим от е, живота, запазването на живота на хората, е, от предотвратяване на вълшаване на ситуацията, от предотвратяване на неправомерно използване на оръжието, което предоставяме или на други военни технологии. Винаги трябва да проследяваме пътя на оръжието, за да знаем как точно се използва от е, е, страните, на които го предлагаме, на които го доставяме. В никакъв случай не бива е, оръжията да попадат при диктатори и крайни групировки. Давам думата на господин Лисек. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, Естествено, че ние всички се стремим към един свят, в който царува мира, в който никой не връждува и не използва оръжие. Но все още сме далеч от този свят. И ето, че тук а, ние разполагаме с едни а, уникални системи за контрол на а, оръжейния експорт и е, знаем, че е, нито Русия, нито Индия, нито Китай, нито е, други разполагат с е, тези съвършени системи за контрол, с които разполагаме ние. Не съм съгласен обаче с е, госпожа. Е, е, Рейдин, което казва, че все още не действат истински тези системи. Не, е, не съм съгласен и с госпожа, а, е, пардон, с госпожа А, е, Не, тези системи за контрол на а, износа върху оръжието действат. И те действат много добре, съгласно установените от нас принципи. А именно, а, винаги да внимаваме къде точно се изнасят, къде се доставят а, а, технологиите и а, да се съобразяваме с международните стандарти в това отношение. Защото именно ние бяхме инициаторите на един международен договор в тази област. И госпожо Лезинг, когато говорим за мира и сигурността в света, когато говорим за борбата срещу тероризма, нека не забравяме, ние отново се борим за правата на хората. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, Европейският съюз иска да регулира а, износа на оръжия той способства за потискането на гражданите и за запазването на диктатурите. Ние носим отговорност за а, това къде попадат оръжията, които се произвеждат в Европейския съюз или които минават а, транзит. Държавите членки все още не правят това в достатъчна степен. Европейският парламент иска да предприеме мерки в тази посока демократизацията, запазването на човешките права се поставят под съмнение посредством износът на оръжия. Ние искаме от държавите членки прозрачност и информация, свързана с износа на технологии от оръжейната промишленост. Независимо от това дали те попадат при военните, полицията, публични е, организации или частни граждани. През 2009 година поехме ангажимент за това. Сега председателят прекъсва. В всеки случай имаме нужда от актуална информация. E Общата позиция на Европейския съюз е наистина нещо, от което се нуждаем. От една страна можем да сме удовлетворени от постигнатия значителен напредък. Но този напредък не е достатъчен. Факт е, че Европейският съюз е вторият по големина износител на оръжия в света. И този факт става още по-тревожен, като се има предвид нарастващото търсене на оръжие в Европейския съюз. Не се знае от кого и как се използват оръжията, изнасяни от Европейския съюз. За това е необходима съгласуваност. Първо трябва да се премахнат разликите между общата политика за сигурност и общата външна политика и общата позиция. Износът на оръжие стана по-прозрачен, но продължаваме да разполагаме с непълни данни трябва да сме наясно как общата позиция се прилага на практика в държавите членки. Необходим е и капацитет, по-засилен капацитет за анализ на износа на оръжия. Окончателната отговорност за издаването на лицензи за износ на оръжие обаче се пада на държавите членки. Благодаря на господин Келън, господин Арлаки не е тук, господин Кукан. Благодаря, госпожо председател, господин министре. Като имаме предвид значението на договора на ООН за търговията с оръжия, смятам, че той трябва да допринесе за постигане на повече прозрачност и отговорност в областта на износа на оръжие, особено като имаме предвид, че Европейския съюз е един от най-големите оръжейни износители. Ние имаме отговорност да гарантираме тези оръжия да не влушават нестабилността в отделни региони или да подклаждат вътрешни конфликти. Признавам, че понякога е трудно за държавите членки да се придържат към общата позиция на съвета поради различните тълкования. Това се отнася най-вече за четвъртия критерий, който ясно посочва, че държавите членки трябва да откажат лицензия за износ на оръжие, ако има риск тези оръжия да се използват за други цели, освен за националната отбрана на получателя или ако има риск да се отразят неблагоприятно на регионалната стабилност. Необходима е и повече прозрачност в износа на оръжие от държавите членки. Трябва да се изискват обществено достъпни доклади и да се укрепват е, и останалите аспекти на външните действия, като например укрепване на правата на човека и регионалната стабилност. Преди всичко обаче, за да се повиши легитимността на износа на оръжие от Европейския съюз, би било полезно държавите членки строго да изпълняват общата позиция на съвета, както и да ратифицират договора на ОНЕ за търговия с оръжия. Ако думите останат само къс хартия, те са безсъдържателни. Благодаря господин Кукан. Господин Холит има думата. Благодаря, госпожо председател. В момента на дебата виждаме какво насилие става, се случва в Кайро. И оръжието а, отива в едни ползватели днес, но не знаем къде ще стигне след това. Ние трябва да направим възможното да се гордеем с постиженията на Европейския съюз, а, с, с възможностите също да се контролира износа на оръжие. Надявам се, че България ще се придържа към тези задължения, Испания също и, се, и призоваваме всички страни членки на Европейския съюз да следват примера на най-добрите. Само Сирия и Иран се ползват от подобни политики, затова смятам, че ние е, действаме в правилната посока. Също така, моята партия подкрепя Европейския кодекс, етичен кодекс по отношение на износа на оръжия. Да се казва, че гражданското общество е напълно информирано за действията на Европейския съюз по износа за оръжия, когато се правят консултации само на 6 месеца с избрани и НПО, е напълно е, нелогично. Е, освен това, как е, председателството може да оправдае е, определени свои действия на базата на прегледа, който се извършва от е, службата за външна дейност. Смятам, че резултатите са недостатъчно задоволителни. Смятам, че трябва да има по-голям надзор в Обединеното кралство и има предприяти е, мерки, включително за предварителен контрол. Холандия би следвало да публикува подробни данни за своите договори за износ на оръжие. 50 000 пистолети са били продадени от Чехия на египетската полиция в последно те няколко месеца и силно се надявам, че те няма да бъдат използвани е, на улицата. Председателката, благодаря точно така. Сега давам думата на господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Износът на оръжие е със стратегически характер на ниво Европейски съюз. За много държави членки той е източник на стабилни приходи. Европейският съюз е вторият по големина износител на оръжие в света след Съединените щати. Но стратегическото значение на оръжения износ не е оправдание за липсата на отчетност. Държавите членки следва да въведат обща система за отчитане на издадени издадените лицензии. Също така трябва да има данни и за крайната точка, до която се отправя уражейният износ. Дори когато лицензии за износ се издават за определени държави членки, оръжията могат да се използват в определени трети страни за въоръжени конфликти. Те могат да попаднат в ръцете на тоталитарни режими и да се използват за потушаването на протести. Корупцията също е фактор, който играе роля при оръжения износ. Мисля, че подписването на договора ще доведе до по-висок контрол и ще увеличи прозрачността в тази толкова щекотлива област. Радвам се, че редица държави членки вече подписаха, редица държави, извинете, подписаха договора. Става дума за 26 държави членки на Европейския съюз. Да се надяваме, че и останалите две държави скоро ще го подпишат. Следва да обмислим всички аспекти, за които говорихме днес. Явно са направени, положени усилия за решаването на проблема. Господин Тусас. για όπλων σε είναι άμεσα лицензиите за износ на оръжия за трети страни има пряка връзка с империалистическата политика на международната сцена от страна на Европейския съюз, за да се гарантира господството на монополите. Типичен пример за дейността на Европейския съюз а, и неговите съюзници в Сирия. Три тона и половина оръжия а, минаха само през един пункт. На 1 юли тази година ние отпразнувахме приемането на Харватия в Европейския съюз, но инфраструктурата на тази страна е използвана за доставка на оръжия за сирийската опозиция. На 27 май беше наложено ембарго върху доставките на оръжия за опозицията. Кой ги финансира? Председателят прекъсва оратора. Последният оратор в процедурата по спонтанни изказвания. Тъй като няма такъв, давам думата на представителя на председателството. Благодаря, госпожо председателство. Всъщност аз говоря от името на Върховния представител на Европейския съюз. Първо, нека да благодаря на всички, тези, които коментираха и дадоха предложения. Ние ще отчетем всички техни изказвания. В работната група се полагат много усилия за по-нататъчни стъпки по процеса на преразглеждане. Благодаря и за коментара на господин Хоуит. Мога да кажа, че критерии 7 и 8 от общата позиция се отчитат в годишните оценки. А критерия за спазване на човешките права е първостепеден и до сега е бил такъв в е, общата позиция, както мнозина от вас е, упоменаха, се прави съществен а, е, принос към контрола на износа на оръжие, като този процес става по-прозрачен. Освен това, всяка оценка на изпълнението на приетите решения се базира и на предписанията на общата позиция. Тя представлява една обща рамка в Европейския съюз за споделяне на информация между страните членки. Но тази обща позиция не предполага единна процедура по отпускане на лицензии, и въпросите за разрешителните и надзора остават въпрос на национални решения. Сближаване и хармонизиране на износ на оръжие може да се случва само по силата на натиск на отделните страни членки, по взаимен натиск. Освен това, страните членки отговарят за своите действия по силата на създадените изисквания в общата позиция. Също така има и е, постоянен процес на оценка. Към този тип действия се присъединяват и страни извън Европейския съюз. Европейският съюз е един от основните застъпници на принципа за отговорност и прозрачност в търговията с оръжие. Тя имаше, Европейския съюз също бе и много, е, имаше много ръководна е, роля в е, преговорите по договора за търговия с оръжие, който представлява един сериозен международен инструмент, включително и за предотвратяване на военни конфликти в света. В него се съдържа потенциал за създаване на равнопоставеност между износителите на оръжия и то не само от Европейския съюз, както и условия за прозрачност в тяхната дейност. А в крайна сметка това ще се отрази и на справедливата конкуренция в този толкова чувствителен пазар. Благодаря. С това приключваме дебата. Утре в 2 часа ще гласуваме. И сега преминаваме към доклада на господин Морейра, макрофинансова помощ за Грузия. Давам думата на докладчика за 4